Okay, colleagues, if everyone could start taking their seats. Моля, заемете местата си. Thank you, colleagues. This is a very big... Благодаря ви, колеги. Моля хората, които са в задната част на залата, да замълчат, за да можем да проведем заседанието. Моля ви да заемете местата си. Както знаете, това е съвместно заседание на три комисии АФЕТ, ДВ и Комисията по бюджета. За това пред вас виждате трима председатели. Много ви моля, колеги, ще гласуваме, няма да ни отнеме много време. Нека да приемем дневния ред. Първа точка, чиято цел е да се гласува Точка четвърта, т.е. Европейския фонд за устойчиво развитие и създаване на гаранцията. Благодаря ви. Няма съобщение на председателя. Просто бих искала да спомена, че това е временно споразумение, което ако бъде одобрено сега, ще се гласува в четвъртък. Дискусията е в сряда след обед по бързата процедура с съгласието на докладчиците и съдокладчиците от трите комисии и политическите групи. Заместник председател на Комисията по бюджет желая ли да каже нещо? Заповядайте, господин Саравама. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да извиня председателят Жан Артуи от Комисията по бюджета за това, че не може да присъства тази вечер. Той наистина проявява жив интерес по това досие. Бих искал да използвам тази възможност и да подчертая, значението на това, което вършим ние тук, включително и това, което ще направим тази вечер. Смятам, че има огромно мнозинство от граждани в Европа, които биха искали да видят как ние полагаме усилия, за да помогнем на хората да останат в държавите си на происход и за да помогнем на транзитните държави. Това е и една от основните характеристики на Фонда за устойчиво развитие, така че нека да го подкрепим. Господин Макалистър предложи да продължим да работим нататък. Точка 3. Одобрение на протоколите от заседанията от 11 април 2017 24 април 2017. Ако имате някакви коментари, моля да ги изпратите на секретарията. В противен случай те ще бъдат прияти в настоящия им вид. Преди да гласуваме точка четвърта, имаме три маса докладчици, три парламентарни комисии, които може би ще искат да кажат нещо. Господин Кукан, защото това наистина е историческо досие. Вие говорите от името на комисията АФЕТ. Мисля, че за рекордно време приехме това досие. Много а, труд положихме по него. Три парламентарни комисии трябваше да постигнат съгласие, трима докладчици, така че благодаря на всички, които се включиха в работата, в дискусията. Благодаря на двамата съдокладчици, госпожа Гардия Сабао и Фунзулика. Това е доказателство, че Европейския парламент може да се справи с подобно трудно досие, като същевременно защити позицията си. Приканвам всички колеги да подкрепят досието. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Фрунз... Господин Фрунзулик за Комисията по развитие. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа, колеги. Първо искам да благодаря на двамата съдокладчици, е, господин Гардия Сабал и господин Кукън. Искам да им благодаря за отличното сътрудничество, е, да благодаря също така и на председателите на трите комисии, на координаторите. Работихме заедно а, в един дълъг и сложен процес на преговори. Много а, важно и много конструктивно беше, че взаимно се подкрепяхме и представихме една солидна позиция от страна на парламента. Много е важно да гласуваме този окончателен текст, защото този фонд е инструмент, който ще осигури 44 милиона за инвестиции за устойчиво развитие в бедните държави в Африка и в източната част, източните съседа на Европейския съюз. Това е фонд, който ще се съсредоточи върху създаване на добри работни места за жени и хора в уязвими позиции. Трудно ще бъде е, е, прилагането на практика на този фонд, е, но Участието на Европейския парламент, и това е много важно, в борда като наблюдател ще ни помогне да използваме нашата власт, нашите правомощия, да наблюдаваме как се използва този фонд и дали той служи за изпълнението на своите цели. Сигурен съм, че Европейския фонд за устойчиво развитие ще помогне да се разпространяват целите и ценностите на Европейския съюз. Приканваме да гласувате за. Благодаря, госпожа Гарадия Сабал. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че всички искат да пристъпим вече към гласуване, затова от мен едно а, изречение. Ние успяхме значително да подобрим а, текста, а, както и неговата структура, за което искам да благодаря на всички, които работиха. Призвам всички да гласуват за. А, всички от трите комисии работихме а, добре заедно И от, е, искам да благодаря от името на Комисията по бюджета на секретариатите на трите комисия, защото те координираха работата ни. Те координираха и техническите е, трилози, които се проведоха. Това сътрудничество може да служи за пример и при решаването на други проблеми, особено с съвета, каквито имахме с съвета. Още веднъж сърдечно благодаря на всички, които работиха и на секретарята на моята политическа група. И така, колеги, гласуваме е, е, е, е индивидуално, т.е. с картите. Сега, че моля ви да гласуваме. Моля, гласувайте. Чувам, че някои колеги нямат, е, не носят със себе си електронните си карти за гласуване. Моля, дайте знак. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Момент, какво става в залата? Е, технически проблем. В последен момент, в последния момент промяна в броя на гласувате. Изведнъж от 89 се оказаха 75 гласовете. Всички, които не носят картите си, дайте имената сега моля още веднъж да проверим системата. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 76, 10 против, 3 въздържали се. Резултатът е ясен, господин Преда, така че благодаря. Благодаря още веднъж на всички, които работиха и от техническия екип, и, и между евродепутатите. Благодаря за усилията. The development committee will start at 8 o'clock. In... Утре в продължава, заседанието продължава в